Right, good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Часът е 9.3 минути и искаме да започнем съвместното си заседание. Моля всички да заемат местата си. Онези, които на всяка цена искат да продължат разговорите си, могат да го направят извън залата. групата на зелените. Още е доста шумна. От името на председателя на Комисията по култура госпожа Камър Еверт. Искам да ви приветствам с добре дошли на нашето съвместно заседание с Комисията по култура и образование. Пристъпваме направо към гласуването към стратегията на Европейския съюз за международните културни отношения. Искам да попитам дали докладчиците искат да се изкажат. Господин Брок не присъства, но госпожа Силвия Коста може да каже нещо, ако иска. Заповядайте, моля. Грация. Thank you, President. Thank you, Chair. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря Ама, да Искам да изразя своята радост е, и задоволство за този много важен доклад. Е, това е една комуникация, която е много стратегическа и позволява да имаме вече една по-пълна, едно по-пълно виждане за международните и културни отношения. Искам да припомня, че през 2011 година парламента беше този, който насочи комисията в тази посока със своя доклад, който представих на двете комисии по културата. И сега е много важно това сътрудничество продължава. Шедо, che vorrei ringraziare molto per il loro lavoro. Una, eh, Така, благодарим за чудесната работа. Разбира се, тази стратегия стратегия ще продължава да се развива и много се а, ангажирахме в международното културно сътрудничество и да се, да се справяме с а, предизвикателствата в а, междукултурния диалог с трети страни, а също така и свързаните с това економически въпроси. Днес може наистина да, преминем към нов, нов етап. Имаме нужда всичките от културата. Ние всички заедно и двете комисии доказахме, че вярваме във всичко това, така че благодаря на, за сътрудничеството, което е така положително, благодарим на секретарията и разбира се, благодарим на всички полицейски които участваха в тази работа. Благодаря. Други коментари? Не виждам, така че може да започнем гласуването. Изменени 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 80 Извинявам се. Отиваме на изменение 91. Казва, че има... <laughs> Ah, oh, So, 91 in favor. 91 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5. Компромисно изменение 6. За, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се. Приема се. Искате електронна проверка? Добре, гласуваме електронно. Компромисно изменение 7. Господин Пареда, нямаме време да се шегуваме. Край гласуването. Добре, че правим електронна проверка. So, compromise has... Компромисно изменение 7 се приема. Компромисно изменение 8. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 111 за, против въздържали се, приема се. 112 за, против въздържали се, приема се. Компромис 9 да, за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 126 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 имаме е, разделно гласуване първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за,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 Приема се 172 за, против, въздържали се. Приема се 173 за, против, въздържали се. Отхвърли се. 176 за, против, въздържали се. Отхвърли се. 174 за, против, въздържали се. Отхвърли се. 175 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се. Приема се. 183 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Изменение 183. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 39 гласа против на 33 за. Сега, това беше 183-то изменение, което се отхвърли. Гласуваме 184, 5, 6 и 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 191 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 200. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 16. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Изменение 204. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207, 205 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 208 изменение. Гласувайте, моля. гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компроми 17 за, против въздържали се, приема се. 218 изменение за, против въздържали се, приема се. 219 за, против въздържали се, приема се. 220 за, против въздържали се, приема се. 222 за против въздържали се приема се, 223 за против въздържали се приема се, 24 за против въздържали се приема се, 225 за против въздържали се приема се, 226 за против въздържали се приема се. Компромис 18. За против въздържали се приема се. Сега преминаваме към 233 за против въздържали се отхвърли се. 234 за против въздържали се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 Отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 244 за, против въздържали се, приема се, 245 за, против въздържали се, приема се, 246 за, против въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, Искате да проверим електронно 248 изменение. Добре, гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се очевидно с голямо мнозинство. 247. За, против, въздържали се. Приема се. 249. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 251. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 250. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 252 и 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за против, въздържали се, приема се 255 за, против, въздържали се, приема се 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 265 на господин Кристия за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 273 то изменени за, против въздържали се. Отхвърля се. 274 за, против въздържали се. Приема се. Компромис 22 за, против въздържали се. Приема се. 281 за, против въздържали се. Приема се. 282 и 283 за, против въздържали се. Отхвърля се. 289 за, против въздържали се. Приема се. 286 за,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 305-306 за, против, въздържали се, отхвърля се 307 за, против, въздържали се, отхвърля се 308 за, против, въздържали се, отхвърля се 309 за, против, въздържали се, приема се 310 за, против, въздържали се, приема се 311-312 за, против, въздържали се, отхвърля се 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 изменения за, против, въздържали се, приема се 20. 20, 20 отпада, 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 300 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се, 31 за, против, въздържали се, отхвърля се, 32 за, против, въздържали се, Приема се 303 за, против въздържали се. Приема се 304 за, против въздържали се. Приема се компромис 2 за, против въздържали се. Приема се. Преминаваме към 43-то изменение за, против въздържали се. Приема се. Компромис 3 за, против въздържали се. Приема се. На следващата страница преминаваме към 49-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 50. За, против, въздържали се, отхвърля се. 51. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 51-во изменение. Гласувайте, моля. Осемдесет колеги имаме. <laughs> Двама спят. Единия се събуди, другия продължава да спи. така, а, край на гласуването, приема се. 46 на 33. 51 изменение беше това на госпожа Трипъл, което се приема. Устно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Второ устно измен... Е, първото отпада, извинявам се.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 на 58 изменение. Край на гласуването. Приема се. 59 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се. 65 за, против въздържали се, приема се. 67 за, против въздържали се, приема се. 66 за, против въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 69-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 41 гласа за, 38 против. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме 74-то изменение на господин Рангел. Гласувайте, моля. Free colleagues are still... No blast off. Vote is closed. Така, всички са гласували. Отхвърля се с 53 гласа против. 73 за, против, въздържали се. Приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърли се. 76 за, против, въздържали се. Социалистите за ли гласуваха? Тогава се приема. 78 за, против, въздържали се. Така да гласуваме електронно 78 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. И накрая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 18 изменение за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно по 18-то изменение. Добре, социалистите искат електронно гласуване по 16-то изменение. Нека да гласуваме първо 16-то изменение електронно. Гласувайте, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 40 гласа за, на 37 против. Сега гласуваме електрон... Гласуваме 18 изменение. За, против. Въздържали се. I would take a hammer. Имаме проблем с а, техниката за гласуване. Какво да правим? 18-то изменение. Two colleagues are still missing. Още двама колеги не са гласували. Още един. Край на гласуването. 46 гласа за. Приема се. So, Is a final vote? Yes. Сега гласуваме по целия доклад. Гласуваме по целия доклад. Гласуваме електронно. Two are still, one's missing. Още един колега не е гласувал. Закривам гласуването. 62 гласа за, 13 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчиците. So I now have the honor of closing our joint meeting with сега закривам съвместното ни заседание с Комисията по култура. Благодаря на всички за елемента на образование.